той ще участва в работата на парламента и неговите органи. Комисията по правни въпроси на свое заседание от 11 юли и 5 септември 2016 година потвърди мандата на госпожа Лейма Луиция Андрикиене и госпожа Урсула Крупа, както и на Мануел Дос Сантос. Мандатите бяха разгледане и беше предложено с действие от 30 май мандатите да бъдат обявени за валидни. Има ли възражения? Няма. В такъв случай мандатите са потвърдени. Компетентните германски власти подадоха към мен искане за снемане на имунитета, но